нашите ценности, да представим нашите ценности като човешки права и други и да подобрим целия режим. Благодаря. Има седем проект резолюции, които ще гласуваме. А сега стигаме до гласуването. Първо гласуваме проекторезолюцията за Ирак. Изменение 2 за <clears throat> против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Декайзер. Госпожо председател, мога ли да помоля господин Моро да ми обясни какво точно има в това изменение и защо той настоява да се споменат само християните? Да. А, исках всъщност, ще се опитам да, да уточна мисълта си. Не, став, не става дума да се набляга на, хри... на християните като а, мълцинство, което е по-важно от другите. Не. Но, тъй като става дума за Ирак, там християните не живеят в една провинция. Те живеят и в Мусул, и в Багдад, е, е, навсякъде. Така че ние трябва да наблегнем на, на, на християните, за да могат те да бъдат защитени. И ще го направим. Благодаря ви за това изменение, за това уточнение. Сега изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за против въздържали се приема се. Сега цялата съвместна е, проекто резолюция с измененията. Край на гласуването. Да, да, госпожа Декайзър, от психо го отбележиме. Приема се. Сега проекто резолюцията за Тибет и съвместна проекторезолюция по именно гласуване. Гласуването започна. Край на гласуването. Приема се. А сега проекто резолюцията за Бирма. Поименно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Прия се. The minutes of this sitting will be... Протокола на заседанието ще бъде раздадено в началото на следващото заседание. Е, Ако няма възражение, ще е, прикрепа към е, протокола трите проекторезолюции, които току-що гласувахме.